Buongiorno colleghe e colleghi. Добър ден, колежки и колеги. Моля, заемете местата си, за да започнем с гласуването. Съгласно дневния ред ще гласуваме за доклада Кинга Гънч Европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване. Механизъм за микрофинансиране прогрес. Ще ви обърна внимание, че от 35 до 44 е, измененията са оттеглени вече и така Започваме с гласуване на останалите изменения. Блок номер едно, това е компромисът. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Блокът с компромис номер едно е прият. Сега ще гласуваме по изменение 11, по именно гласуване. Моля, режим на гласуване. Всички ли гласуваха? Тогава край на гласуването. Присъстват 533 депутати, 67 за, 453 против е, и така отхвърля се 11-то изменение. Освен това, за изменение 13 е поискано е, специално гласуване е, разделно, но Изменението е отеглено. Извинете ме, моят е, е, уред, тук апаратурата за гласуване не функционира, така че много ви моля. Е, гласувах, но най-вероятно го сами не е отчетен. Добре, казва председателят, ще изпратим техниците при вас. А сега да гласуваме за изменение 14. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Общо 566 гласа, 94 за, 351 против. Отхвърля се изменението. А сега гласуваме за 51-во изменение. Моля, гласувайте. Готови ли сте? Край на гласуването. Присъстват 570 депутати. 488 са за, 80 против. Така че приемаме 51 изменение. А при това положение няма да се наложи да гласуваме за изменение 1 и 45. А сега гласуваме за изменение 15 и 46. Моля, по именно гласуване. Край на гласуването. Гласували са 578 депутати, 73 за, 491 против. Така че отхвърляме и 15 и 46 изменение. А сега ще гласуваме за изменение 65. Начало на гласуването. Ако всички са гласували, край на гласуването. Присъствали са 587, 492 за, 81 против. Приема се изменение 65. А сега гласуваме за изменение 67 и 68 общо. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Приехме тези две изменения. Сега гласуваме за изменения 18 и 50, които са с идентично съдържание. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Гласувахте ли всички? Тогава край на гласуването. 594 са гласували, 70 за, 522 са против. Двете изменения се отхвърлят. А сега гласуваме за 69-то е, изменение. Кой е за, кой е против? Приема се. Гласуваме за 21-во изменение, 47-о изменение също и двете са идентични по съдържание. Моля, гласувайте. Гласувахте ли? Добре, тогава приключваме с гласуването. Гласували са 596 депутати, 89 за, 372 ма против. Отхвърлям. Ще гласуваме по изменение 48. Моля ви по именно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Присъствали са 602 демократи, 72 за, 518 против. Изменение 48 се отхвърля. Сега ще гласуваме по изменение 49 по именно гласуване. Моля, гласувайте всички ли са готови? Край на гласуването. Гласували са общо 605 депутати, 86 за, 518 против. Изменението се отхвърля. А сега нека да гласуваме по изменение 82 за, против, въздържали се, приема се. А сега гласуваме за 54-то изменение за против въздържали се. Приема се. При това положение отпада необходимостта да гласуваме по изменение 4, а сега пето изменение. Моля по именно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Общо 609 гласували, 90 за, 383 против. Отхвърляме това изменение. Гласуваме 56-то изменение. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Присъстваха 608 души, 516 от тях за, 66 против. Приема се. Емендаменто 81. Изменение 81 бе оттеглено. Сега ще гласуваме по 55. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Изменението се приема. Подлагам на гласуване така промененото предложение на комисията за, против, въздържали се. Предложението се приема. Сега ще гласуваме по проекта за легислативна резолюция. Моля, по именно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 602 общо 516 за, 82 против. Приема се. Поздравяваме госпожа докладчикът. Госпожа Гънч. А сега вече преминаваме към обясненията на вота. Господин Алдо Патричело получава думата за една минута.